относно положението в Тунис. Веднага след това ще изслушаме изявлението на Европейската комисия и на председателите на политическите групи. Председателят. Дами и господа, моля ви да ни напускате залата през следващите две минути. Много ви моля. Господин Шулц, моля не напускайте залата следващите две минути. Шановни колежанки и колеги, с великими обавами. Дами и господа, ние бяхме свидетели с а, страх и надежда това, което се случи в а, Тунис. Бяха организирани мирни демонстрации, но те се изродиха в а, сблъсъци с полицията и това е много жалко. Днес ние Почитаме паметта на жертвите на това насилие и изразяваме съчувствие а, към семействата загинали, на загиналите. Има доста млади хора, които загинаха. бих е, искал да ви приканя към едноминутно мълчание, за да почетем паметта на жертвите. Thank you. Благодаря ви. Дами и господа, Жасминовата революция продължава. Това е историческа възможност и бих искал да поздравя хората на Тунис за техния кураж и настойчивост. Но им предстои още дълъг път и разбира се, ние, европейците, подкрепяме тунизийците във всички отношения. Ние бихме искали те да успеят да бъдат щастливи. В Европа ние сме много чувствителни към а, свободата на словото, на правосъдието, на плурализма и възможността хората сами да формират своето политическо бъдеще. Ние не сме безразлични към това, което се случва в Тунис. Ние искаме един мирен преход към правителство, което се базира на върховенството на закона. Ние също апелираме към властите да освободят задържаните, както и да се направи независимо разследване за приложеното насилие. Ние бихме искали действително честни и свободни президентски и парламентарни избори, които да бъдат наблюдавани от международни наблюдатели. И на последно място, но не и по значение, ние бихме искали да бъде излъчено едно добро правителство, което да влява целият тунизийски народ, едно правителство на единството. Това са наши партньори, наши съседи. Партньорството трябва да обслужва интересите на хората, както в Тунис, така и в Европейския съюз. Затова ние трябва да подкрепим тунизийците по пътя им към промени. Ние бихме искали те да успеят. Дами и господа, нека да дадем подкрепа на тунизийския народ. Proszę Państwa, w ramach krótkiej debaty... Сега ще имаме кратък дебат. Представителят на Европейската комисия Шевчович ще направи изявление. Благодаря, господин председател. уважаеми депутати, Бунтът в Тунис е безпредседентен в съвременната история на страната. На 17 декември млад фишист се самозапали от отчаяние, след като полицията е конфискувала плодовете и зеленчуците, които е предавал, за да се изхранва. По-малко от месец след това избухнаха общонационални протести, които в крайна сметка доведоха до отеглянето на президента Бенали. Европейския съюз осъди репресиите през от последните дни на режима. В настоящия момент сигурността в Тунис има сериозна несигурност. Разграбването и мародерство са широко разпространени. Независимо от известна несигурност, посланието на тунизийския народ е ясно. Тунис иска да бъде стабилна демокрация, която зачита напълно правата и свободите. Тя иска свободни и честни избори. Те искат да запишат нова страница в историята си и ние ги подкрепяме в това начинание спазването на Конституцията и предприемането на стъпки за правителство на националната солидарност вървят в правилната посока. Разбира се, това е само началото. Европейският съюз никога не е преставал да напомня на Тунис за международните му задължения в областта на правата на човека и основните свободи от встъпването ми в длъжност, от изслушването ми, аз повтарям, засиленият повишение статут означава повишаване на отговорността във всички области, в това число правата на човека и основни свободи. В всички срещи с тунизийските власти от името на Европейската комисия съм подчертавал, че те трябва да спазват своите демократични ангажименти. Още при първите преговори аз лично настоях по възможно най-ясния начин, че всяко приложение на член 61 от наказателния кодекс ще се възприема като противоречащ на нашите ценности. И ако е имало скептици от двете страни, които смятат, че тези ценности се споделят само на теория, те би трябвало да се вслушат в гласовете на улицата. Какво беше това, ако не искане за демокрация и повече економическа справедливост? Както казахме Катрин Аштан и аз тази сутрин, Европейския съюз е готов да подкрепи избирателен процес със съответните гаранции. Надяваме се, че начинът по който ще се проведат изборите ще бъде обявен максимално скоро, веднага след като бъде създадено правителството на националното единство. Готови сме да предоставим незабавна помощ, за да се подготви и организира изборния процес, както и да предоставим подкрепя, подкрепа за демократичен преход. Също така работим по по-широк подход, за да осигурим подкрепа за усилията за преодоляване на социалните проблеми, както и за укрепване на върховенството на закона и съдебната система. Разбира се, ние ще продължим да се допитваме редовно до парламента и държавите членки. Господин председател, дами и господа, европейската политика за съседство се основава на ценности, които се споделят от Съюза и неговите партньори демокрация, права на човека и отворена пазарна економика. Целта е да изградим заедно общо пространство на демокрация, стабилност и благоденствие. Европейската комисия винаги е смятала, че тези ценности са съществен елемент на политиката ни на съседство, както спрямо южните, така и спрямо източните ни съседи. Със силната си средна класа, високо ниво на образованост, близост до Европа и обща умереност, Тунис има всички възможности да направи скока към демокрация, който хората искат с толкова кораж и настойчивост. Мисля, че всички ние не можем да не се съгласим, че в интерес на Европейския съюз Тунис да бъде стабилна и благоденстваща държава. Ни, нашите взаимоотношения с Тунис са стари. връзките между хората и фирмите са много здрави. Амбицията на заместник-председателя и моята амбиция е да укрепим взаимоотношенията възоснова на общи ангажименти от двете страни, спазването на върховенството на закон и основните свободи, както економическите и социални реформи. Ние ще направим всичко възможно да помогнем на гражданите на Тунис да превърнат своите стремежи в действителност. Благодаря, благодаря, господин комисар. От името на групата на Европейската народна партия, господин Сала Франка Нейра. След събитията в Тунис трябва да си помислим за отговорността, която самите, самите ние носим и то в две отношения. Първо, възниква въпроса дали да бъде подкрепено статуквото в тези страни и дали това би допринесло действително за стабилността в нашата най-близка зона на съседство. И второ, господин председател, възниква въпроса който е от следен характер. Е, как е, господин е, Бен Али излезе на международната сцена, сега изчезна и след като изчезна, дали има достатъчни условия за създаване на демократична система в тази страна? И двата въпроса трябва да получат отговор не, защото това не е достатъчно. Трябва да си помислим защо политиката на добросъседство в духа на барселонския процес всъщност не донесе онзи ефект на демократизация, за който се надявахме и който трябва да наложи корекция на нашия курс. В много случаи се получава така, че когато някой дойде на власт, най-радикалните и най-екстремистските елементи всъщност поемат кормилото в ръцете си и е, упражняват властта. Естествено, ние трябва да защитаваме свободата и мисля, че не е достатъчно да проявим умерена позиция, когато защитаваме съдебната система. Мисля, че Европейския съюз трябва да предприеме всичко, за да не допусне нови ексцеси. Естествено, аз е, вземам предвид казаното от господин Фюле относно Тунис, обаче ние трябва да изпратим е, мисия от е, наблюдатели на изборите в тази страна, защото ние сме поели морални задължения и става дума не само за тях, а и за нашият основен интерес, защото няма да е, бъде от полза, ако ние пътуваме в първа класа, когато там стои човек, в чието куфърче се намира бомба. Демократ. От името на групата на социалистите и демократите давам думата на господин Пьер Антонио Панцери. Благодаря, господин председателю. Ние споделяме тревогата за случващото се в Тунис и изразяваме своите съболезнования към унези, които загубиха свои близки и приятели по време на последните събития. След бягството на президента Бен Али ситуацията би трябвало да се подобри, да има социални и политически реформи, които са от интерес на широкото мнозинство от хората. Ние се нуждаем от гражданско общество, от а, истинска плуралистична политическа система, хората да могат сами да избират пътя, по който да вървят. Ние бихме искали тези промени да настъпят, да бъдат истински, а не да бъдат а, само повърхностни стои въпроса и за това каква да бъде ролята на Европейския съюз. Процесът от Барселона, който започна през 90-те години, трябва да има ефект върху економическото, политическо и дори военно сътрудничество. Ние имаме две основни цели. Регионални инфраструктурни програми, те обаче бяха съкратени, защото не бяха осигурени средства от Европейския съюз. Идеята за свободно зона за свободна търговия също не се състоя. Също въпроса за създаването на политическо пространство нямаше успех, както признае комисаря. Тоест, става дума за кухи обещания. Ние бихме не бихме искали да имаме отношения с съмнителни режими, чието народи живеят в мизерия. Економическата и социална криза доведе до демонстрации в Тунис, която предизвика вълна от недоволство, в резултат на което президента трябваше да напусне поста си. Ние трябва да се отърсим от колониалното виждане по отношение на някои от северноафриканските страни. Нека да има един истински процес от Барселона, който да буди повече доверие от тези страни. Затова настоявам комисаря да направи нужните промени в политиката за партньорство и добросъседство. съветът възнамеряваше да договори засилен статут за Тунис. Въпросът е защо имаше такова желание да го прави с един авторитарен режим. В интерес на средиземноморските страни, най-вече в интерес на Европа, повечето от проблемите могат да бъдат решени чрез продуктивно сътрудничество с страните от Магрепа. Ние трябва да подкрепим демократическите реформи и да направим също време нужното за борба срещу фундаментализма и тероризма. Трябва да се радваме, че Драматичните избори в Тунис ще ни накарат да се извлечем ценни полуки за това какво трябва да направим и какво да променим в отношението си към този регион. Председателят. Благодаря госпожа Марите Шарке от името на АЛДЕ. Ah, excuse me. Thank you, President. Благодаря, господин председател, господин комисар. Искам да поздравя тунизийския народ за техния кураж Надявам се, че всички ще се въздържат от насилие и изборите ще бъдат свободни и честни. Гражданите се изказаха срещу репресивен режим, който използва куршуми срещу младеща си. Само слабите правителства реагират по този начин, за да запазят изкуствено изкуствената си власт. Легитимните правителства не закриват университети и не спират достъпа до университета. При достъпа до информация опозицията използва интернета. Интернет се използва все по-често при мирната опозиция. Аз научих за мирните вълнения в Тунис чрез интернет трябваше да мине един месец преди основните медии и политиците да се събудят и да разберат какво става на улицата. Миналата седмица френският министр на външните работи предложи помощ на тунизийското правителство под форма на сили за борба срещу безредиците. Къде е подкрепата за гражданите и техните права? Конфронтацията между тунизийското правителство и неговите и, и хората се, из, се случи както на улица, така и в интернет. Тунизийското правителство беше известно като най-напреднало в използването на филтриращ софтуер. През последния месец не спести никакви усилия за да използва репресивни методи. Репресивните мет... правителства света не използват технологиите. Днес е ден на Мартин Лутър Кинг. Той каза, идва момент, в който мълчанието става измяна. Господин Фюле, това време дойде. Съединените щати загубиха значителна доверие в битката си за свобода на интернет. Европейския съюз предстои да води битка, но ще говорим по-късно за това днес за свободата на медиите в Унгария. Но младежите, свободолюбивите младежи по цял свят гледат с интерес тунизийската младеж, търсят подкрепа в Европейския съюз и няма защо, няма причина да не осигурим тази подкрепа. Господин Комбендит от името на Зелените има думата. Скъпи колеги, признавам, че бих искал този парламент да бъде на висотата на гордостта на тунизийците, които успяха да свалят Бен Али. Скъпи колеги, диктаторът падне, но структурата на диктатурата се запазва. И днес ние трябва да бъдем особено бдителни. Европейските правителства, Мнозинството на този парламент от години подкрепя структурата на диктатурата и тунизийската диктатура. Миналата седмица мнозинството от групите отказваха дебат за Тунис и отказваха Бенали да бъде осъден. Това, което направи министра на външните работи на Франция е само последният пример за съучастничеството на Запада. Защо? От страх. Страхуват се от а, ислямизъм. Да, прави са да се страхуват от диктатура, но когато видим тези младежи, тези тунизийци, в които няма нищо ислямистко, които се борят за свобода, и господин Блазизи, който се самозапали. Това е той като Ян Палас. Ян Палас също се самозапали. Парламентът беше зад него, но ние не можем да, пока, да, да застанем зад Блазизи. Ето това е истината за този парламент. Ние трябва да предприемем действия. За комисията просто трябва да каже на Тунис, че демократичните избори на страна излязла от диктатурата няма да стане за два месеца. Просто няма основа за демокрация. Свободата на израза на медиите, радиото, телевизията не съществуват. Има само една пет, държавна печатница. Ето защо аз искам комисията да използва средствата от споразумение за сътрудничество и да предостави тези средства в услуга на свободата на изразяването, а не на държавните служби. Второ, преходното правителство не е правителство националното единство. Защо? Защото повечето от тези, които се бориха и които са в изгнание, все още не са се върнали, не са признати. Ето защо е необходимо време, за да могат демократичните сили, а не силите, които са признати в кавички от Бен Али, а истинските демократични сили да бъдат изградени. Европейският съюз трябва да покаже, че, онова, че за нас онова, което се случва в Тунис е ключ към надеждата за всички арабски страни и за всички арабски страни, повтарям. Демокрацията и исляма трябва да вървят ръка за ръка. И ако успеем да окажем подкрепа на тунизийската демокрация, ще видим и в Египет, Йордания, Сирия и навсякъде хората ще се вдигнат срещу диктаторите. Ние носим отговорност. Всички ние носим отговорност, защото в крайна сметка тунизийците показват, че духът на свободата, който видяхме през 1989 година в източна Европа, е, същата надежда се, е, се ражда днес в Тунис, утре в Египет и в Йордания. Ето защо е, не, не, не можем да разберем защо този парламент реагира с изрази като ами не знаем, може би, ами ще видим, Ами не знаем какво ще стане с Курбачов и Русия. Всеки път, когато искаме свобода, искаме сигурност, че нещата сигурно ще станат, ще се получат, само че така не се, не можеш да извоюваш свобода. И ние искаме от комисията, мръднете, дайте, дайте, покажете на Тунис, че политиката ви е политика на подкрепа за демокрацията, а не за структурите на диктатурата. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря, господин председател на групата на зелените. От името на групата на европейските консерватори и реформатори, колегата Чао Станък. Събитията в Тунис са, са отражение на отчаянието на хората от стагнацията в страната, корупцията сред управляващите и безработицата сред а, а, хората бяха силно застъпени. Не съм съгласна съм с някои от констатациите на зелените, че Тунис е от най-репресивните режими защото Тунис е, е една от е, прогресивните страни. Там бяха забранени полигамията, носенето е, на вуал, туризма се развива. Тя се умя да се противопостави на джихадистите. Политическите лидери, новите лидери на Тунис трябва да запазят това наследство, защото несъмнено екстремистите ще се опитат да се възползват от хаоса, за да могат да прокарат своите искания, които са заплаха и за Европа. Новото политическо ръководство на Тунис трябва да разбере, че за лошото управление и неравенството пораждат радикализъм. Съществени реформи са необходими, защото по този начин ще се засилят и отношенията с Европейския съюз. Моята група призовава междувременно за въздържане от страна на силите на сигурност и от подвеждане под отговорност на силите на реда, които стреляха по невинни граждани. Аз приветствам, аз вярвам в професионализма на армията за защита на институциите. Ние трябва да предоставим пълна помощ Имаше европейски граждани, британски граждани включително, които не можаха да се върнат поради събитията там. Председателят благодаря от името на Обединената левица Мари Кристин Вержия има думата. Господин председател, скъпи колеги, с известна гордост и много вълнение се изказвам днес в тази зала от името на моята група Обединената европейска левица. Всъщност, много малко от нас осъдиха постъпките на тунизийския режим. Ние, много малко от нас се изказаха срещу тези, които нарушиха правата на човека. Трябваше един млад човек да се самозапали, за да се вдигнат младежите на бунт. Надеждата за свобода се роди. Трябваше да загинат 50 души, за да посме Европейски съюз да излезе с плахо комюнике, в което да призове за въздържане от сила, без да поставя под съмнение партньорството с Тунис, без да осъжда насилието, господин Филе, до събота. И тунизийският режим никога, никога не би е очаквал този призив за въздържане ме удиви. Европейският парламент беше ням едва в събота вие се излязахте с изявление, господин парламента. Мнозинството от Европейския парламент отказа писмена резолюция. Аз съм французойка и питам каква е отговорността на френското правителство. Няма да се връщам на предложението на нашия министр на външните работи. Очевидно, за някои колониализмът не е приключил благодарение на коража на тунизийския народ, за няколко дни чудото в Тунис, което е толкова скъпо за някой от нас, се срути и показа истинското си лице. Днес отговорността на Европейския съюз е огромна. Днес Европейския съюз трябва да помогне на гражданите в процеса към демокрация. Трябва да следи да има независима комисия, която да хвърли светлина върху всичко, което се случва, върху наличието и корупцията. Тунизийския народ никога не трябва да бъде повече ограбен. Семействата Бен Али и и трабелси не трябва да имат достъп до своите финансови средства. Днес, разбира се, нещата са много трудни. Има много примери за Магреб в това, което се случи там. Знаем, че подобни бунтове могат да избухнат в други страни в този регион хората в Алжир, в Египет има, се, имаше хора, които се самозапалиха крайно време партньорството между Европейски съюз от юга да се основат на, на основат на нови споразумения, да се основават на правата на човека и законността. В противен случай Европейският съюз а, няма по никакъв начин да помогне на тунизийците. Господин Джерард Батен. Благодаря. Господин Бусек, в началото на дебата вие говорихте за свободни и честни избори за представително правителство и подкрепа за хората на Тунис. Никой демократ няма да възрази на това. Хората страдаха от една некомпетентна, корумпирана власт, но ако бъдат притиснати твърде много, те се вдигат на бунт. Дали можем да направим паралел между това, което става в Тунис и Европейския съюз? Европейския съюз има некомпетентно управление, отдалечение от желанията на хората. Има голяма безработица в много страни от Европейския съюз в резултат на политиката, която следва Европейския съюз. Вече има бунтове в Гърция поради е, идеологическият им ангажимент е, към единната валута. Португалия и Ирландия могат е, да ги последват. Не мислете, че всичко това не може да се случи в Европа когато правителствата станат врагове на собствения си народ. Тогава хората се вдигат на бунт. Съгласен съм с казаното в, в встъплението ви, господин президента, но тези принципи трябва да се прилагат в Европа, както и в останалите части на света. Председателят, благодаря. Благодаря на колегите от политическите групи за направените изказвания. Искам да благодаря на комисаря Фюле за коментарите от името на Европейската комисия.